J'appelle maintenant un projet de recommandation sur la décision du Conseil. Проект за препоръки във връзка с решение на съвета за изменение на мерките, необходими за прилагането на протокола, приложен към договора за създаване на Европейската общност, относно финансовите последици при изсичане на договора за Европейската общност за въглища и стомана и изследователския фонд за въглища и стомана. Поверили сте доклада на вашия председател, така че сега ще ви направя препоръки за основните насоки. Когато бе създаден фонда, той взе активите от Европейската общност за въглища и стомана на стоеност 2 милиарда евро. Бяха направени някои е, инвестиции и около 40 милиона годишно бяха приходите. С тези 40 милиона финансирахме научната и развойната дейност 72,8% в областта на стоманата и още толкова за въглищата. Лихвените проценти бяха преразгледани. Както знаете, те доста паднаха. И днес инвестиционните продукти са на стоеност 26-27 милиона, а не обичайните 40 милиона. Какво бихме могли да направим? Тук предлагам да използваме неизползваните поети ангажименти, т.е. резерва, за да може точната развойна дейност да имаме 40 милиона и по този начин да компенсираме намаляването на лихвените проценти по инвестираните 2 милиарда. Имайки преди становищата, които получих, включително и от страна на хора, работещи в сектора и около за стоманата, Промс. Отново за стоманата. И за въглищата. Въпреки, че някой може да се очуди, че има научна и развойна дейност за въглищата. Важно е да се намалят емисиите на въглероден диоксид при изличането на въглища. Аз съм за направеното предложение. И това е съдържанието на доклада, който представям на вашето внимание. Очаквам сега и вашите коментари. Qui demande la parole? Някой иска ли думата? Je vous en prie. Заповядайте. Muchas gracias por darme la palabra. Eh, yo estoy como ponente en la sombra. Благодаря ви за дадената дума. Аз съм докладчик в Сянка за фонда. Според нас, относно бюджета, ние сме съгласни средствата да бъдат на разположение за инвестиционния фонд. Разумно е предложението на докладчика. Имаме някои политически безпокойство относно начина по който се използва фонда. Говорим за два сектора на въглищата и стоманата. И на двата сектора ролята е от изключително значение по различни причини. Въглищата имат значителна роля в момент, в който Европейския съюз пое ангажимент за декарбонизация в международен план. Постепенно въглищата ще бъдат оттеглени като енергийни източници. Затова не смятаме, че улавянето на въглерод и чистото изличане на въглища са разумно решение, имайки предвид енергийния преход и климатичните изменения. Това са и основните цели, зададени от Европейската комисия по отношение на климата. Има добри решения в това отношение. Относно стоманата. трудни времена преминава стоманодоби в Европа в момента. Необходимо е, е да подобрим повторното използване на някои продукти, да насърчим конкурентоспособността, кръговата економика в сектора. Така че предложението е разумно, като оставим на страна политическите ни съображения. Експертите и учените, както и тези, които управляват фонда, ще вземат предвид коментарите. Аз обаче си отбелязвам, че вие подкрепяте насоката, която давам. Не виждам друг да иска думата. Ако желаете да внесете изменения, трябва да го направите най-късно до 30 януари 12 часа. Ще гласуваме измененията и доклада на 21 или 22 февруари в Комисията по бюджета, а на 12 март ще гласуваме в пленарна зала, ако не се лъжа в Страсбург. Иван, Следващия доклад се отнася до прилагането на инструментите на Европейския съюз за външно финансиране. Бъдещата структура след 2020 година. В този ред на мисли са и думите, които произнесохме тази сутрин във връзка с многогодишната финансова рамка. Сега предлагам всеки да изрази своето желание относно гъвкавостта на бюджета, относно рубрика четвърта на настоящата МФР и желанието на Европейския съюз да действа като голям световен економически играч. Доверителните фондове, инструмента за беженците в Турция ограничават а, видимостта и перспективите за бъдеще, както и възможността за действие на Европейския съюз. За реден път а, ни се напомня, че се нуждаем от нови бюджетни кредити. Аз съм убеден, че външните инструменти за финансиране са 2020 година – трябва да обслужват амбициозна и глобална стратегия на Европейския съюз в световен мащаб. Тази стратегия трябва да бъде на висотата на политическите ни амбиции. Необходимо е да има и гъвкавост в тези инструменти и да има политическа последователност. Европейския съюз трябва да може да реагира по-бързо на променящите се условия, като спазва взетите на световно ниво ангажименти. Трябва да има истинска европейска добавена стойност. Финансирането на Европейския съюз не трябва да се дублира с финансирането от държавите членки или да се припокрива с тях. Необходимо да има по-добра координация и да се ориентираме повече към резултатите, включително по отношение на информацията и комуникацията. Необходимо е да спазваме и принципите, които тази сутрин изтъкна докладчика. единство на бюджета и искреност при оформянето му. намираме се в една вече не разбираме галактика, в която не можем да разберем, що е то европейски бюджет. Инструментите за външно финансиране и тяхната схема може да бъде опростена, за да има по-добра е, видимост, по-голяма яснота и за да може гражданите, данокоплаците да се ориентират и да знаят какви политики водим. И накрая бих искал да подчертая, че трябва доверителният фонд на Европейския съюз да бъде интегриран в бюджета, за да се увеличи прозрачността и демократичния контрол на инструментите за външно финансиране. Така Европейската комисия няма да трябва да дава подробна информация за всеки един финансов трансфер. Разбираме, че трябва да има гъвкавост, но дори при това положение трябва да има отчетност пред парламента. Това са предложенията. Господин Фернандеш поиска думата. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с вашите предложения. Аз ще говоря от името на докладчика ни в Сянка. Ивана не може да присъства, така че ще изложа нейната позиция на португалски. Благодаря на докладчика за това, че ни разясни позицията си. Ивана Малетич, нашия докладчик в Сянка, е съгласна с вас. Това е междинен преглед за периода до 2020 година. Определено има напредък. Той стана очевиден по време на прегледа. Трудно обаче той да бъде измерен, както и ефективността. Докладчикът предлага да очертаем резултатите, към които се стремим и да правим оценка на резултатите по време на преследването на тези цели, както и след постигането им. Съществен напредък има по въпросите с околната среда и по отношение на борбата с изменение на климата. Отбелязваме си този напредък, тъй като той е важен за нас в Европейския съюз и за света като цяло. Докладчика в Сянка е съгласен с докладчика, че трябва да има упростяване след 2020 година, когато трябва да създадем различни синергии и да използваме и останалите финансови инструменти трябва да има допълняемост и с националните бюджети. Нещо повече. Гъвкавостта трябва да ни позволи да намерим бърз отговор на непредвидени бедствия и събития. Благодаря, госпожо Малетич. чето мнение чухме от господин Фернандеш. Не виждам някой друг да иска думата. А, заповядайте. Yes, uh, you, uh, uh, the... Благодаря като докладчик Санка от групата Социалистите и демократите. Няма да повтарям това, което вече беше казано в големи организации, където има по-големи бюджетни редове, по-голям капацитет, трябва да се внимава да няма да дублиране. Машинния преглед на комисията констатира, че външното финансиране изпълнява целите, но трябва да се разгледат синергиите при покриванията между инструментите. Трябва да се вземе предвид и гъвкавостта може да се подобри съвместимостта между инструментите в географско и програмно отношение. Например, Европейския фонд за развитие и инструмента за развитие на Европейския съюз имат подобни цели и трябва да се огледат за припокривания. За съжаление, в доклада на комисията не се правят препоръки за това как могат да бъдат постигнати тези синергии на практика. Така че единствената цел а, на такива доклади се оказва, да, а, че е преразпределяне на средствата. Защо трябва да се подобри гъвкавостта? 7,5 милиона евро са преразпределени от Европейския е, инструмент за развитие към инструмента за стабилност е, и мир за изграждане на капацитет. Моята група беше против това миналата година. Продължаваме да бъдем против и сега. Защото Както многократно се каза, Европейския съюз работи в нови сфери, следователно са необходими нови ресурси. И борбата с причините на конфликтите не трябва да бъде жертвана. Средносрочният преглед на комисията посочва също основните приоритети. Надяваме се, че след преструктурирането на инструмента след 2020 година ще можем да се концентрираме върху европейските ценности, които според нас трябва да станат и световни ценности. Например, насърчаване на равенството между половете в развиващите се страни, практически мерки, като семейно планиране, програми за контрол на ръждамостта и така нататък. Това са все хубави неща, господин председател но наскоро нашите цели бяха копани от политиката на Доналд Тръмп и работа на нго тата по света. Така че съдейки по някои от цифрите в доклада на комисията виждаме, че и, има много повече място за подобрение, отколкото се казва в самия доклад. Благодаря ви, някой друг иска ли да направи коментари? Не, записах си казаното от госпожа Малетич и господин Хауърд. Pour que l'on puisse intégrer le Fonds européen de очевидно, че има истинско желание Европейския фонд за развитие да бъде включен в бюджета на Европейския съюз, да стане по-видима и по-ясна европейската политика. Припомням ви, че крайният срок за внасяне изменение е 2 февруари в 16 часа. Гласуването в нашата комисия ще се проведе на седанието на 21-22 февруари, а гласуването в АФЕ, тъй като ние изготвяме становище за тази комисия, ще се проведе на 8 марта. Сега преминаваме към следващата точка от а, дневния ред. А именно а, прилагането на инструмента сътрудничество и развитие, инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие. Водеща комисия е комисията по развитие. Господин Тарант ще замести господин Соле. Господин Тарант, готов ли да вземете думата? Заповядайте. Uh, Благодаря, господин председател. От името на наша колега Жорди Соле, той не е в затвора, просто го няма. Той ми е- ме помоли да изчета пет точки. Политиките за развитие и сътрудничество са основна част от външната даност на Европейския съюз. Европейския съюз желая да запази своята роля като глобален а, актьор. Последните събития ясно показаха какви са нашите граници като международен играч. Е, инструмента за сътрудничество за развитие, инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие са изключително важни за превенция на конфликта, за е, стабилността и са пример за успешно използване на бюджета. Те налагат Европейския съюз. Може ли да забавите малко, господин Тарант? Е... Може ли да забавите малко четенето, за да може преводачите да работят добре? Изнасянето на управлението на мигрантските потоци не се оказа добро решение на конфликтите около Европейския съюз. Затова ние предлагаме отворен дебат, след който да последват е, и конкретни инструменти за справяне с миграционната криза. Четвърто. Държавите а, е, трябва да под, а, е, под, носят отговорност за а, изразходването на средствата. Международната дейност на Съюза трябва да се бори с бъдността, да зачита човешките права, основните свободи и върховенството на закона. Местното и регионалното развитие, гражданската защита, хуманитарната помощ, както и е, целите за устойчиво развитие. Нещо повече. Тези дейности трябва да бъдат обект на задълбочен мониторинг а, и да се следи тяхното изпълнение. Това е всичко. Благодаря. Благодаря, господин Тарант. Моля ви да пожелаете бързо оздравяване на господин Соле от наше име. А сега давам думата на госпожа Солин. Hvala за беседо, predsedujoči. Благодаря за думата, господин председател. Благодаря на докладчика и на господин Таран, който го замества. Текстът е добър. Той посочва основните е, сектори на хуманитарната помощ и сътрудничество за развитие. Трябва да направим тези инвестиции, за да изкореним бедността и да направим така, че е, е, въпросните сектори да се развиват. Трябва да подобрим живота на хората, които живеят тези райони. По този начин ще се подобри стабилността и сигурността в Европа. Освен това, бих искала да подчертая, че подобряване на върховенството на закона е необходимо да има добро управление. Трябва да се слушаме в гласа на гражданското общество. Второто, което искам да кажа е, че публичното финансиране не може да се справи с всичко, затова трябва да се опитаме да привлечем повече частни средства за хуманитарна помощ. Също така трябва да подобрим връзката между хуманитарната помощ и сътрудничеството за развитие. От съществено значение е координацията. Страните членки трябва да подобрят капацитета си за действие, същото се отнася и за доброто управление. Благодаря ви. Благодаря ви, като го искате думата, госпожа Крадия Сабал. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Групата на социалистите подкрепя на 100% становището на господин Соле. В него перфектно се а, показва какви са предимствата на тези инструменти за сътрудничество и по този начин се дава и една визия за следващата финансова рамка. Три основни идеи. Първо, повече кохерентност е, повече ефективност, нещо, което е, всички желаем и по-добра настройка на инструментите един към друг, по-добро координира между тях, както казаха и колегите. Друго, което е свързано с финансирането и гъвкавостта, тъй като това са инструменти, които финансират определени мерки, е, в условия на криза или при определени феномени. Е, следователно е необходима по-добра координация между тях. Много често липсват средства, особено за хуманитарна помощ. И накрая нещо много важно целта, предназначението на тези инструменти. В крайна сметка те са предназначени за да се постигне едно устойчиво развитие. В никакъв случай средствата не бива да се използват за справяне с миграцията, за охрана на границите или за провеждане на политика за сигурността. Те, разбира се, също са важни, но не бива заради това да се съкръщават средства в сътрудничество за развитие. Господин Денито Силара. Благодаря. Ние подкрепяме предложението. При... Поздравяваме господин Соле за добрата работа. Ние също сме на мнение, че тези инструменти трябва да се разглеждат тях е, като цялост и така трябва и да залегнат в бюджета на парламента, за да може парламента по-добре да ги контролира при условие, че финансовата рамка е гъвкава и че бъдат вдигнати горните прагове за разходите, за да може да не се съкръщават средствата за бъдеще. И още нещо. Ние сме загрижени, както казахме и по другите доклади, в областта на сътрудничеството за развитие ако политиката за развитие се смеси с политиката за охрана на границите, миграционната политика, според нас това ще бъде много вредно и опасно за имиджа на Европа. Важно е тези инструменти да преследват определени цели, Парижкото споразумение, устойчиво развитие, възобновяеми, а не изкопаеми енергоисточници и винаги трябва да се следи местното население да бъде включено при приложението им. Има ли други желащи да се изкажат? Бих искал да поздравя господин Соле за доклада и личното представяне от страна на господин Тарант. И слушах колеги, ти трябва да признаеш, че когато говорим за политиката на развитие в Африка, например, питам се дали по този начин не се става дума всъщност за средства за миграция, т.е. дали не смесваме политиката за развитие с политиката за миграция. Поли... Населението на Африка ще се отвои през едните 25 години. Ще има допълнително над милиард и 500 хиляди африканци. И това е огромно предизвикателство от гледна точка на потенциалната миграция от този континент. Така че разбирам а, това, което казаха колегите Градия Себал и Бенито Сирогаво, но когато аз се опитвам да обясня в избирателния си район решението, което взимаме тук, ми се струва, че говорим за една отговорна политика, чиято цел би била да се сложи край на някои първоисточници на миграция, като предоставим на африканците възможности да живеят достойно в своите си държави, вместо да се насочат към Европа. Това е коментарът ми, с който не искам да подновявам дебата. С това приключихме с коментарите по тази точка от дневния ред. Господин Тарант, искате ли да е, думата за заключителни бележки от името на господин Соле? Не, добре. Крайни срок за внасяне на изменения е 10 часа на 20 февруари. Гласуването в комисията по бюджети ще бъде на 8 март. А глас... гласуването в комисията по развитие ще бъде на 20 март. А на априлското пленарно заседание ще се проведе дебатът и ще се гласува доклада. А сега давам думата на госпожа Инесе Вайдере, която ще ни представи протокола за определенето на възможностите за риболов и финансовите средства, които трябва да предвидим. Скъпи колеги, имате думата. Благодаря ви. Нека да започна с малко информация за контекста. Е, Европейския съюз е сключил споразумение за рибарство с пет държави в Западния Индийски е, океан. Сейшелите, Маврици, Мадагаскар, към тези споразумения ще бъдат предоговарани и преразглеждани, когато изтъкат. Имахме споразумение Маврици от 1998 година. Това споразумение се подновява 30 години по-късно. Това споразумение позволява на европейската флота да извършва риболов във водите на Маврици. В същото време Маврици получава финансова а, помощ и е, за техния рибарски сектор. Периода на приложение на първия протокол от това споразумение изтече на 27 януари миналата година. Новия протокол беше подписан на 26 април миналата година и ще влезе в сила след като е, приключи процедурата по приемането му от двете страни. Това споразумение не се разбира от само себе си и трябва да имаме предвид, че то не може да бъде еднопосочно. След реформата на общата политика по рибарството през 2013 година, двустранните споразумения между Европейския съюз и трети държави фундаментално се промениха. Нашето виждане за бъдещето на устойчивото развитие на околната среда почиват на взаимната изгода. Споразумението почива на препоръките за а, рибата тон в Западния Индийски океан. Например, повече от половин милион е, финансиране по предишния протокол бяха предназначени за мерки за развитие на рибарския сектор. Новия протокол за периода 2017-2021 предвижда финансиране от 2,3 милиона. На годишна база 220 хиляди е, евро са предназначени е, за е, подкрепа на рибанството, а 135 хиляди са предназначени за развитие на морската политика и океанската и економиката свързана с океана. Това е пряк принос за економическия растеж на Маврици. Като резултат, отношенията между Европейския съюз и Маврици се задълбочиха в областта на рибалството и морската економика. До този момент бенефициенти бяха Испания, Португалия, Франция, които, използ... които използваха своите ресурси за риболов в Западния Индийски океан. Споразумението трябва да позволи на нашите партньори да спечелят и да развият устойчиви рибарски практики. В момента с споразумението с Маврици е, е в процес на е, приемане. То ще влезе в сила, когато завърши процедурата на одобрение от двете страни. Благодаря ви. Euh, Много ви благодаря, колега, за ясното изложение. И някой иска ли да вземе думата? Госп... Не виждам. А, господин Тарант. Съвсем накратко, господин председател. Слушайки нашия докладчик, Имам следния въпрос. През 2000-та година посетих Маврици. Той ми показа много подробно техния рибарски сектор. Той се оплака, че Съветския съюз, който е въвел тези рибарски практики, се е разпаднал той сега се надява Европейския съюз да сключи добри споразумения с маврици, така че смятам, че сме на прав път. Euh, d'une évolution historique. Е? Станали сте свидетели на историческо развитие. Не виждам някой друг да иска думата. Мисля, че споразумението е много важно за любителите на рибатон. Alors, je remercie notre, notre rapporteur j'indique que... Благодаря на докладчика. Крайният срок за внасяне на изменения е 12 часа на 26 януари. Но тук става дума за споразумение между Европейския съюз и трета страна, не може измененията да са свързани с самото споразумение. Единствените допустими изменения са изменения искащи отхвърляне. Но, както стана ясно, докладчик ни призовава да се въздържим от внасянето на изменения за отхвърляне. Така че всъщност няма допустими възможни изменения. Гласуването в комисията по бюджети ще бъде на 21 и 22 януари. А, февруари, извинете. Продължаваме с, следващата точка от дневния ред, но не съм сигурен. Господин Али е тук. Той ще ни представи докладът на господин Пает, свързан с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и случая с Ериксон в Швеция. Господин Али, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Господин Пает ме помоли да ви представя доклада му, посветен на случая с Ериксон. Швеция е поискала, е подала заявление за мобилизиране на фонда за глобализация. Последно по отношение на Ексон. Важно е да се подчертае, че за втори път Швеция подава молба за мобилизиране на фонда за глобализация. Съкръщенията се държат на негативен економически растеж в сектората на телеком сектора като цяло и засилени от конкуренция от трети страни, в частност от Китай. Има недостатък има липса на търсене на служители с компетенция като тези, които са съкратени. Също така трябва да се отбележи, че около 30% от съкратените са в възрастова категория 55-65 годишна възраст, специализирани в сектора на телекомуникациите, чието умения вече са устарели, морално устарели за настоящо дърсене на пазара на труда предвид. Специфични характеристики на тази кандидатура държа да че е важно да се подкрепят съкратените служители на Ериксон да се намери начините отново, да им се помогне да се намерят отново работа. Благодаря ви, господин Али. Кой иска да вземе думата? Господин Фернандеш. Благодаря ви, господин председател. Изказвам се от името на колегата Ивана Малетич, която не може да присъства на днешното заседание. Подкрепяме искането за мобилизиране на фонда с общ участие от 60% който, който е в размер на 2 милиона и 130 хиляди евро, които се възползват 900-те бенефициери, бенефициери, които са съкратени. И отново, разбира се, целта на мобилизираните средства е тези хора да могат да си намерят отново работа. Благодаря ви. Благодаря. Кой друг иска да вземе думата? Не виждам други желащи. С това приключваме работата по тази точка. Господин Нали, предполагам, че няма какво да добавите, тъй като господин Фернандеш подкрепя предложението на докладчика. Крайният срок за внасяне на изменения е на 5 февруари в 18 часа. Гласуването в комисията по бюджет е предвидено за заседанието ни на 21-22 февруари. Имаме и второ досие, втора молба за мобилизиране на средства от Европейския фонд за подпомагане към глобализацията. Този път става дума за случая с Галисия Апарел от както се досещате по, от заглавието. Случаят е свързан с Испания. Господин Гонзалес Понса трябваше да вземе думата, но мисля, че го, го замества колегата Милан Мон. Merci, monsieur le président. Eh, en nombre de mi colega González Pons, como acaba de decir el presidente, voy a presentarles este informe del que el señor González Pons es ponente. Es... Сега ще представя доклада на докладчика Естебан Гонсалес Понс. Е, Става дума за мобилизиране на средствата на Европейския фонд за приспособяване глобализация заради уволнение на работници от Галисия Апарел. Испания поиска използването на този фонд, за да се помогне на 330 работници, които загубиха своите работни места. Заявлението е проверено. Комисията завърши с оценката през 2017 година. Изпълнени са условията за използване на фонда. Комисията е, одобрява да се използват 720 000 евро. Това са 60% от предложените мерки. Тази сума ще позволи да се помогне на работниците и да се, е, и, да се осъществят мерки, които да им помогнат да се преквалифицират и да намерят ново работно място до тези е, уволнения се стигна, защото е, се увеличава вносния е, текстил. Е, това упражнява натиск върху цената и текстилните фирми напускат е, е, е, регион, отиват да работят в държави извън Европейския съюз. В Галисия това доведе до там, че намаля броя на е, текстилните предприятия. 26 е, от е, предприятията напуснаха региона. Е, от, в областта на Лакоруния. Районът е селски. и основният поминък там е от текстилните предприятия между 2016 и 2017 година бяха уволнени около 40% от работниците. Така че работниците, които са останали без работа, са или възрастни, или не са квалифицирани а, и в момента а, има проблеми сред тях. И има много жени на възраст между 35 и 55 години. Испания желая да инвестира тези средства за обучение и преквалификация на уволнените работници – за, и за мерки за възстановяване. Мерките се дискутират с местните власти и правителството на Галиция също ще се задейства. В заключение ще кажа, че фонда не отменя задълженията на предприятията съгласно националното законодателство, е, в това число и по отношение на преструктурирането. Заявлението отговаря на изискванията и аз предполагам, че комисията по бюджета може да даде своето съгласие за това тези средства да се използват и работниците колкото може по-скоро да се възползват от тях. ще изслушам това, което имате да кажете и ще предам на господин Понс. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, eh... Благодаря, господин председател. Е, първо, искам да кажа, че подкрепям предложението да се използва фонда за, за приспособяване към глобализацията. Е, става дума най-вече за жени, които работят е, в текстилната промишленост, на които спешно трябва да се помогне. Три коментара. Първия е, за фонда. Ние сме за това този фонд да се използва при този случай, така правим и в другите случаи, но ние искаме да повторим нещо, което нашата политическа група винаги е критикувала, а именно, че това е един нов фонд, който се използва, когато предприятията напуснат региона, един вид като а, а, лепенка, с която да се излекува раната. Положението е много а, лошо. Предприятията отиват в Бангладеш, например, така че търговската политика на Европейския съюз би трябвало да се промени в тази връзка. Вторият ми коментар е, се отнася до доклада. Когато става дума за а, уволнение, се има предвид, че 83% от уволнените тук са жени. В текстилния бранш работят много жени. В доклада се посочват някои сектори, в които жените биха могли да се обучават. Например, социални услуги, складова дейност, услуги в областта на свободното време, сектори, в които така или иначе работят много жени няма да бъде добре, ако ние като парламент напишем доклад, в който приемам доклад, в който а, а, още веднъж дискриминираме жените, преквалифицирайки ги за други женски професии. Мисля, че може да се каже, че част от средствата ще се използват за подкрепа за основаване на фирми. И ще ви кажа защо защото защото а, солидарните социални предприятия не унищожават работни места. Социалната економика, кооперациите са много добра форма на економическа дейност, в това число и за смекчаване на последиците от закриването на определени предприятия. Хубави примери има от мебелната промишленост. Така, например, в Барселона едно мебелно предприятие беше купено от една кооперация. Ако насочим средствата и към това, е, към това е, закритите предприятия да бъдат поети от кооперации, това ще бъде чудесно решение за работещите в тях, за да могат те да поемат юздите. Това са нашите предложения. Това сме е, договорили с синдикатите и представителите на работниците. Благодаря ви, някой друг е иска ли да коментира нещо по доклада, представено от колегата Милан Мо? Няма други коментари. Вярно, е, че фонд за приспособяване към глобализацията е важен, но би било по-добре да се приспособим към глобализацията и за да избегнем съкръщенията, а не да чакаме да се стигне до съкръщения, за да установим, че определен брой хора са загубили работата си. И освен това не съм много сигурен, че Онези, които ще се възползват от а, европейските субсидии, си дават сметка, че Европа участва в а, финансирането на тяхната професионална преквалификация. Често държавите членки си слушат с тези средства, смесват ги с други вече съществуващи мерки и средства на национално равнище и не съм убеден дали европейските граждани си дават сметка за това европейско участие. Господин Мон, имате някакви коментари? y las del colega que me ha que le ha precedido usted en el uso de la palabra. Estos son благодаря на а, тези, които се изказаха. Трябва да видим какво ще бъде въздействието върху бюджета. Фонда за приспособяване към глобализацията трябва да може да бъде мобилизиран и превентивно, но това не винаги е възможно. Много често става дума за съфинансиране с, национални, с средства от националния бюджет. Мисля, че в Галиция уволнените работници също имаме, също получават съфинансиране от националния бюджет. Благодаря ви. В началото ми се струва, че целта на този фонд беше да, за подпомагане на сък... хора, които са станали жертва на съкръщения в индустриалния сектор, но ми се струва, че това ще се случи и в сектора на услугите. Значи, че на 100 000 човека загубиха работата си в сектора на продажбите на дребно в Съединените щати, няма да се очуди, ако същото се случи и тук в един момент. Благодаря ви. 5 февруари 18 часа е крайни срок за внасяне на изменения. Докладът ще бъде гласувана след нашата комисия на 21 и 22 февруари. А сега ще се занимаем с една от последиците от Брексит, а именно преместването на седалището на Европейския банков орган. Господин Гайер, благодаря, господин председател. Скъпи колеги, в хода на Брексит е, трябва да се занимаем с преместването на двете агенции, които са със седалище в Лондон. Европейската агенция по лекарствата и Европейския банков орган. Днес е, да Знаете, че Европейския банков орган е едната от трите агенции, които регулират финансовите пазар. ЕСМА е с седалище в Париж, а ИОПА е с седалище в Франкфурт. Случват се чудеса. Аз не очаквах съвета да успее да премести е, е, Европейския банков а, орган в едно от тези две седалища. А, и много се радвам, че не се оказах прав. Те наистина успях. Съвета реши, че Европейския банков орган ще бъде преместен в Париж. Ако се бях хванал на бас, щях да, щях да загубя. А, финансовия аспект на това преместване не е сложен. Аз предлагам да отбележим следното. Разходите за преместване на Европейския банков орган ще бъдат поети от европейски денакоплатец. Е, знаете, че имаше дълга дискусия за това, кой ще поеме разходите за Брексит. финансовият министр на Великобритания дълго време смяташе, че Обединеното кралство нищо не трябва да поема. Междувременно обаче има някакво споразумение. За сега разходите по преместването на агенциите, те за агенцията по лекарство са по-големи, отколкото за Европейския банков орган. Реши се разходите за преместването тези две агенции да се поемат от европейския бюджет. Останалото се разбира от само себе си. Не очакваме от новия домакин, в нашия случай е от Франция да предложи на служителите на Европейския банков орган ам, добри условия за работа. След малко колегата Холмар ще ме допълне. Ако след като тези две е, сродни агенции по същество се намират в един и същи е, град, има шансове за синергия между тях, ако те биха могли да бъдат настанени в една и съща сграда, ще има възможност за економии. Например, могат да имат общ IT отдел, общо управление на човешките ресурси, обща сигурност, общо е, отдел за обществени поръчки бих могли да имат. Изобщо всичко онова, което не е свързано с работата по същество на двете агенции. Подчертавам, не е свързано може да се обедини. това има прави, като казвам, че може да има много синергии. за целта обаче нещата трябва да се синхронизират и двете агенции да се помещават в една и съща сграда. Срещнах се тези дни с директора на ЕСМА, агенцията, която вече е в Париж. Той ми каза, че нещата не са толкова прости. ЕСМА ще се мести в рамките на Париж, Европейския банков орган ще се мести в Париж. Изобщо не е лесно да се синхронизират тези два процеса. Ние като хора, които отговарят за парите на европейския денакоплатец, обаче бихме могли да кажем, че е желателно да се намерят синергии. Това е съдържанието на измененията, които аз съм предложил съществуват опасения в парламента, че в дългосрочен план може да се стигне до сливане на двете агенции. Аз не споделям тези опасения. Ако това се случи, то ще бъде резултат от един дълъг процес на оценка а, заедно с комисията, за да видим дали има смисъл по същество. Съществуват а, и опасения, че части от ИОПА от Франкфурт също могат да се влеят в тази нова агенция. Мисля, че това изобщо не е обект на обсъждане. Разбираме, че съществуват опасения, но днес, колеги, не става дума за това. Днес става дума за това да организираме преместването на Европейския банков орган и да видим дали ще бъде а, възможно, може би комисията трябва да се е, намеси, генералният директор да даде е, указание, за да може двете агенции да търсят заедно сграда, в която да се настанят поне трябва да се опитаме да а, направим това преместване колкото може по-ефтино и двете агенции по възможност заедно да се преместят в една и съща сграда. Това е моето предложение. Благодаря ви, господин докладчик. Преди да дам на думата на колегите, които биха искали да се изкажат, може би Европейската комисия може да ни осведоми малко по-подробно с този случай. Euh, merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur Salès de la DG Budget. Благодаря, господин председател. Господин Салес от Генерална дирекция бюджет на Европейската комисия. В тясна връзка сме с а, двете генерални дирекции, които отговарят а, за преместването, за да се случи това възможно най-хармонично. Двата коментара на докладчика. Наясно сме и подкрепяме идеята, че е добре да се търсят економии на мащаба там, където това е възможно и доколкото е възможно взаимодействие между агенциите. от друга страна, трябва да имаме предвид графика, заместене, който е различен за а, ЕСМА, която трябва да се премести по-късно от Европейски банков форум, който ще се премести през марта 2019 година. Едновременно с това трябва да вземем предвид и доста интересните условия, които предлагат френските власти, включително и финансово участие и сграда, която те са готови да предоставят. Така че работим в момента с а, двете агенции. Рано е обаче още да се, да се стигне до някакво решение. Те първо започват преговорите между агенцията от, от една страна и френските и холандски власти от друга страна. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Вю. Микро. Микро, s'il vous plaît. La première, euh, c'est que bon, j'ai Два коментара имам. Първият чух всички съображения, свързани с условията на труд на служителите, които ще се преместят в Франция. Но бих искал да чуя няколко разяснения. Не разбирам напълно коментарът, свързан с разходите за преместването на агенцията. Защо? След като стана ясно, че Великобритания трябва да поеме част от разходите за преместването, бих искала все пак да съм какво е решението в крайна сметка. Вторият ми коментар е свързан с изменения 3, 4 и 5 а именно евентуалните взаимодействия между ЕСМА и Европейският банков орган. Разбирам, че е, дебата се води от техническа гледна точка, целта е упростяване, но смятам, че има и дебат по същество за сътрудничество между двете агенции и бих искала да задам един въпрос, който съпъства тази обладаща насока. Удовлетворени ли сме като цяло дейността на европейските банкови надзорни органи? И въпреки, че дебатът е технически, аз лично настоявам за засилване на надзорните и контролни функции върху пазарите в рамките на дебата и в контекстът на дебатът по бюджета, който водим сутринта. Благодаря ви, скъпа колега. С вторият ви въпрос безспорно надхвърля правомощите на Комисията по бюджет. господин Десантос има думата. Obrigado. Obrigado, е, е, президент Bem, o Presidente Благодаря ви, господин председател. Първият ми въпрос е пряко свързан с това, което каза тук що и колегата. Струва ми се, че проблемът е свързан с а, преместването на агентите и в частност на Европейският банков орган. Може действително да ни а, помогне да подобрим а, системата за банков надзор а, и контрол в рамките на Европейския съюз. С пълно право казвате, господин председател, че темата е надхвърля правомощите на нашата комисия по бюджети. Но все пак си заслужава да зададем този въпрос и да го засегнем и тук тук. От, а, освен това, мога само да заявя, че имам пълно доверие в господин Гайер. Той има много добри познания за функционирането на агенциите. Доста е сложно положението. Има и политически, и технически измерения сложни аспекти, които си влияят помежду си. Ние също искахме някои от агенциите да се премести в нашата страна. Предпочитахме агенцията по лекарствата, опитахме се да излезем с добра кандидатура, но не бяхме избрани. Добре, е, демокрацията да си свърши работата. Можем само да се надяваме, че направеният избор е бил удачен. Важното сега е да гарантираме, че попълнението ще се осъществи по ефикасен начин с възможно най-малко разходи за да Съгласни сме с въпроса за взаимодействията и економиите на мащаба, но това не са единствените водещи фактори, има и други важни аспекти. Не бива да забравяме и служителите на тези агенции. Вярваме във вас, господин докладчик. Обеден съм, че ще намерим добро решение. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Не виждам някой друг да иска да вземе думата. Господин Гайер, може би иска... А, извинете, госпожо Холмайер. Благодаря, господин председател. Със сигурност ние не отговаряме за въпросите по същество, но едно нещо ми е важно. Заради преместването в нова сграда, изведнъж също се намесиха въпроси по същество между въпроси, свързани с банковото дело и застраховането осигуряването. На мен, е, за мен лично ми е все едно дали ще бъдат една или две е, сгради. За мен е важно сградите да са функционални, да не са престижни, изключително скъпи е, сгради понякога ми се струва, че щеше да бъде по-добре агенциите да се настанят в новите страни членки, защото те винаги остават без нищо. Съжалявам малко за това решение, но не могат да го променят. Така че имаме и нови страни членки, които също биха могли да бъдат взети предвид. ако правим някакви съвместни неща, административен отдел или нещо такава, няма задължа... ня... не, не трябва задължително да са в една а, а, сграда. Трябва обаче да погледнем още веднъж разходите, ще огледам още веднъж а, досието защото а, съвета обикновено ни предлага най-скъпите места, а след Лондон Париж е следващото най-скъпо място. Разговарят с двете агенции съм малко изненадана, че Европейската агенция по лекарствата е изоставена от комисията да води сама разговори е, с британското правителство за това какво може да им помогне, какво не. За това съм записал, че комисията носи отговорността за това да помогне на своите агенции, които, честно казано, не са в състояние да водят преговори с британското правителство, въпреки че те са много хубави хора. Мисля, че комисията трябва да изиграе своята роля, когато става дума за разговори с британското правителство, защото агенциите с техния потенциал – не, техният потенциал не е достатъчен. Имам опит с СЕПОЛ тогава готовността за разговор с на британското правителство беше меко казано ограничена и тогавашната агенция имаше нужда от много помощ. За това искам ясно да изразя една молба към комисията. Не оставайте агенциите сами. Не може агенциите, които отговарят за това да изпитват лекарствата, да трябва да преговарят с държавните власти. В този случай трябва да се намеси комисията и техните експерти. Мерси. Мадам Вейдере. Благодаря, госпожа Вейдере има думата. Я, ich habe ein Frage an Herrn Geier. Имам един въпрос към господин Гайер. Във връзка с разходите, за да се избере някакво място, трябва да се приложат определени критерии. Разходите са един от критериите. Чух, е, че Португалия също е, е била възможно място за преместване на агенцията. Аз напълно споделям е, загрежеността на Моника за високите разходи. За, за това питам. Защо Париж? Какви са били критериите? Париж никак не е ефтино. Ами имаше повече от един кандидат и беше за това решение. Ако не се може накрая, май даже за Терличоп. Monsieur le rapporteur. Ja, ähm, schönen Dank für die Frage. Благодаря ви за въпросите и коментарите. Наистина. Госпожо Вайдера, не мога да ви кажа кой знае какво по процедурата, защото тя се разигра в съвета. Когато съвета взима решение за седалището на агенциите, има критерии? Да. Те са обективни а, след което идва политиката и нещата започват да се смесват. А, в миналото, що се отнася до седалище на агенции, сме преживявали не една и две изненади. Има една агенция, която се намира на Крит и тя не може да си намери хора, защото до там трудно се стига и защото там няма международно училище. А, лесен достъп до мястото а, и а, възможностите за образование, защото хората се месят със семействата си, също са важни, когато се взима решение за седалището. Разходите и достъпността вървят ръка за ръка. Сигурен съм, че в а, по отношение на Франция в Европейския съюз могат да се намерят доста по-финансово изгодни места, отколкото Париж. Но достъпността с сигурност играе роля. Аз много бих искал в моя роден град в Есен да има Европейска агенция, но той не е толкова достъпен. Така че Спазани са някои обективни критерии. Що се отнася до разходите, мога да кажа, че експлуатационните разходи и разходите за сграда са, са разходи, които частично се поемат от община областта, в която се настанява агенцията. Говорил съм с Виена, една от хубавите местности на Виена. Аз като германски данакоплатец, като е, турист, мина покрай тази сграда, видя европейското и знаеш, кажа, аз знам къде ми отиват парите. и тогава колегата от Виена ми каза, не, голяма част от разходите се поемат от държавата Австрия и от община Виена, защото част от нейната политика е да привлича в Виена международни организации. Така че въпрос. Е, Единият въпрос е колко висока е найема в Париж, а другия въпрос е а, каква част от тези разходи се поема от европейския бюджет? Ням, не е задължително двете да са еднакви. А, гледайки а, бюджет, виждам, че няма да излезе толкова скъпи. А, по въпроса на госпожа Вю във връзка с поемане на разходите за пренасене на агенцията, дали няма да бъдат поети една част от тях от британското правителство. Мисля, че нищо не може да се направи, защото първо, в първото споразумение за Брексит този въпрос е решен. Там е записано какви задължения се поемат от британската държава и кои не. И в споразумението е записано, че разходите за преместване на агенциите а, не, се, не се поемат от британската държава. Казах го, защото от време на време чуваме е, гласове от Великобритания, в това число и в парламента, които казват е, колко е, ужасно се отнася Европейския съюз към е, британската държава и британския дънакоплатец. Може човек да прочете в е, вестниците какво става с договор за найем на другата агенция. А въпросите по същество, колеги, няма да ги обсъждаме тук. Те ще се обсъждат в ЕКОН. Ние не сме компетентни, след това ще ги обсъждаме на пленарно съседание. Благодаря ви, господин докладчик. Комисията има ли какво да добави? Не? Merci, Monsieur le Président. Euh, si nous voulions quand même faire... Европейската комисия. А сега искаме да направим няколко кратки коментара по измененията, предложени от докладчика. По изменение първо, в него се предлага разходите за преместването да се поемат от бюджета на Европейския съюз. Може би трябва да изчакваме малко повече разяснения. Все още текат преговорите между Агенцията по лекарствата и правителството на Обединеното кралство. Изобщо като преговорите за Брексит като цяло, но все пак ще ви припомня, че позицията на Европейската комисия от самото начало на преговорите по Брексит беше, че е, разходите за преместването на двете агенции трябва да бъдат поети от е, британските власти. Това беше записано и в е, предварителното споразумение от 8 декември. Там Европейската комисия отчита желанието на британските власти да улеснят процесът на преместване, включително и е, чрез смягчаване на разходите. И ние се придържаме към тази ръководна насока. По изменение второ, в него се предвижда надхвърляне от разпоредбите на самият регламент по отношение на споразуменията за седалищата между агенциите и страните домакини. Отново си даваме сметка за целта на докладчика, именно да се намери ефикасно решение и добри условия. При това смятаме, че текстът на регламента в представеният му вид е достатъчно удовлетворяващ и отговаря на стандартната практика за сключване на споразумение за седалище на агенция. И накрая по изменение четвърто, по съображение 3b от преамбила, в който се предлага да се сложи в по-голяма степен акцентът върху повишаването на ефикасността, в частност по отношение на работната група за децентрализираните агенции. Тук отново засягаме един принцип, който беше договорен в рамките на тази междуинституционална работна група. Резултатите от нейната дейност скоро ще бъдат одобрени, така че не мисля, че имаме нужда от подобни коментари към работата на тази работна група. А по изменение пето на член 7, в който се препоръчва засилване на приоритетите, целите свързани с подобряването на ефикасността. Той също следва да бъде част от предстоящите преговори и не смятам, че има някакъв смисъл отново да се повтаря тази цел в текста. Не смятаме, че това изяснява допълнително разпоредбата на този член, като си има предвид, че ще бъде много трудно да се приложи и да се подложи на контрол от правна гледна точка тази разпоредба. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. Господин докладчик, имате ли коментар по коментара на Европейската комисия, т.е. че не бива да се предвижда резултата от преговорите по Брексит. Не, добре. В такъв случай приключваме с тази точка от дневния ред. Крайният срок за внасяне на изменения е на 30 януари, 12 часа на обяд. А сега давам думата на госпожа Моника Холмайер. Ще продължим с дебат. Отново ще говорим за Европейския банков орган и за Европейската агенция по лекарствата. Моника, разполагате с 13 минути. Благодаря, господин председател. Продължаваме. Имаме три досиета, които получихме от Европейската служба за външна дейност Добре, е, Ема и Ебо. Мислех се, че сградния фонд също трябва да го включа. Нещо. Значи, Ема и Ебо. Френското правителство ни направи оферта за две сгради, които се намират в центъра на Париж и в Ла Дефанс. А, останах изненадана, че Дефанс също автоматично става част от Париж, но добре, Ла Дефанс, колегата Гар също е решил, ще го считаме за част от Париж.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 Критериите трябва да бъдат определени в рамките на едно пазарно проучване. Трябва да са готови 9 месеца преди март 2019, т.е. през юни 2018. Желая много успех на всички, защото това никак не е лесно да се направи в Париж. С нетърпение очаквам да видя какво ни очаква общите разходи се каза, че ще бъдат такива каквито са сегашните разходи. Това много ни радва, комисия Париж, защото тези разходи бяха ужасно високи в Лондон, ще бъдат точно толкова ужасно високи и в Париж. 1,5 милиона евро за найем и оборудване. Предполагам, че това са суми годишно и франското правителство ще спази собствените си правила. С нетърпение очаквам да видя какво ще ни представят. Агенцията лекарствата ЕМА при ЕМА е необходимо тя да се настани във време на сграда. Тя вече е намерена. Холандското правителство след като разбра, че трябва да се получи съгласието на Европейския парламент, се съгласи да поеме разходите, тъй като нашата критика за това агенцията се премести във време на сграда се чу много ясно. Другата, постоянната сграда трябва да бъде първо да се подготви данните и инф... информацията за тази сграда ще получим своевременно. Тук знаем повече отколкото в Париж. 28 500 квадратния метра трябва да бъде площа с конферентен а, а, център. Сградата ще се използва единствено от ЕМА на 16 етажа с 88 работни места на етаж, който познава ЕМА. Знае, че тя приема много външни посетители. Това е свързано с това, че много хора искат да бъдат сертифицирани техните лекарства. Имаме проблем при настоящата сграда. Поздравявам комисията по бюджета за това, че е, е, първоначално написахме един гневен работен документ, е, е в който питам защо то няма възможности за разваляне на договора, докато той тече. Увериха ни, че това не е необходимо и се каса дума за, се каса за заблуда. Сега се радваме, че договора ще продължи до 30 юни 2019. А, ние обаче не сме виновни за това, а това е защото съвета се запъна и не беше съгласен на компромиси. Нищо не ни остава става, освен да се съгласим с всичко и комисията по бюджета вдигна направо революция тогава разходите за преместването са доста ясни. Двете агенции, както казах преди малко, не бива да бъдат оставени сами в преговорите, които трябва да водят с британското правителство. Призовавам комисията да води тези преговори заедно с агенциите. Също така трябва да се напомни в хода на тези преговори на британското правителство, че настояват агенциите да бъдат пред тях. Сега са си променили решението и следователно сега трябва да ни помогнат. Благодарение на парламента беше включена клауза, според която ние можем да организираме някой, който да се нанесе в тези помещения под найем след нашите агенции. което обаче след Брексит ще може да бъде трудно. Но очевидно агенциите са в някакви популярни райони и не било трудно да се намерят нови наематели. Ще видим доста високи са разходите, нашата комисия протестира. Ще помоля Европейската комисия да ни информира какви са разходите, които възникват, защо и какво е отношението на британското правителство. защото това е важно за преговорите за Брексит. Е, изготвил съм един работен документ. Много съм благодарна на секретарята на комисията по бюджета. Е, е, напоследък те правят наистина добри работни документи. Благодаря ви. От една страна за ЕБО а, настоявам а, да се запазят компетентностите по същества на ЕБО и ЕСМА и да не създаваме агенция Мамут, която да обединява всички правомощи. Написала съм го толкова ясно. Джереми се ужаси, но казах, че настоял на думата мамут колегите от ЕКОН ми обърнаха внимание, че и на тях им е важно. може би е необичайно за текста на един работен документ, но поне е ясно какво имаме предвид. Искам още веднъж да ви напомня. Разходите за сгради на двете агенции са изключително високи. Френското правителство, като спечелили съревнованието, трябва да ни гарантират, че разходите за найем ще бъдат разумни. За протокола Искам да се запише, че комисията съвоевременно и прецизно ще информира нашата комисия за разходите, които предстоят непосредствено и след това. Франция и Холандия, които ще бъдат домакини на двете агенции, ще помоля да подкрепят двете агенции при преместването и да спазят специалните условия, които представиха в конкурсната процедура. Това е задължително, защото иначе е, няма смисъл от е, конкурса. Има една е, грешка в документа. Виждам. Е, Записали сме, че френското правителство трябва да осигури изгоден найем. Също се отнася и за Холандия, защото който кандидатства трябва да предложи нещо. Не би било малко едностранно, ако настояваме за това само пред френското правителство. Явно сме допуснали грешки. Извинете ме, моля. Относно Ема, и сътрудничеството с британските власти за това да намерим нов наемател, за да могат да се ограничат разходите. Ком... И молим комисията да окаже подкрепа по отношение на ЕМА и на ЕБО и да ни представи своевреме новите проекти за сгради. Намираме се в един много интересен процес. Предстоят още дискусии. Комисията знае и ние знаем. И permettez-moi е, rendre hommage à... Благодаря ви, госпожо председател. Държа да отбележа, че препоръките ви са много мъдри от бюджетна гледна точка. Европейската комисия. Господин Салес, имате ли какво да кажете в отговор на казаното от госпожа Холмайя? Да, благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко, като цяло си отбелязваме по проектите на госпожа Холмайя, като институция, отговаряща за подготовката на бюджета ние също бихме искали да имаме повече яснота за реалните и окончателни разходи, свързани с двете операции по преместването на агенциите. Работим по темата в момента активно с двете генерални дирекции, отговарящи за агенциите и с самите агенции. Надяваме се, че ще е, разполагаме с нужната яснота, когато стане ясен и окончателният план по отношение на сградите. Надяваме се да ни бъде представен най-късно през март-април. Ще се опитаме да помогнем, разбира се, на агенциите при преговорите, които те ще водят с британските власти. Отбелязваме се тази препоръка, но не бива да забравяме, че всяка институция си има собствена институционална роля. Агенциите са независими институции, но ние, разбира се, ще ги подкрепяме в целият този процес. Благодаря ви. Има ли други коментари? Не, госпожо докладчик, всичко беше казано и то добре казано. А, извинете, господин Тарант. Uh, just a very brief comment. I, as usual, agree with uh, our... Благодаря ви. Само един бърз коментар. Както винаги съм напълно съгласен с постоянният ни докладчик за сградния фонд, но се питам дали докладчика би могъл да провери с Европейската комисия. в Москва има сграда, която, соб... наша сграда, която е собственост на кипърска компания. А, още говорим за Лондон, извинете. Аз малко поизбърсах с дневния ред. Bien, grâce à M. Tarrant, nous allons pouvoir terminer pile. Благодаря, господин Благодарение, господин Тарант. Ще успяхме да приключим точно в 17.30 и да започнем с гласуването. De faire précéder cette séquence par euh, un test de vos... Но нека да започнем с проверка на системата за гласуване. Моля, гласувайте пробно. Ah bon Ça ne marche pas là Oui, oui. Ah oui. Donc nous avons 30, euh, 30 votants, mais. Euh... 30 човека в залата има, които имат право да гласуват, само 29 са гласували. L'un d'entre vous a introduit sa carte, mais... Някой от вас си е карал картата в машинката, но не е гласувал. Добре да кажем, че тестът е убедителен. La, les premiers votes vont intervenir. Най-напред ще гласуваме доклада на госпожа Гардия Сабао, годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Изменение едно за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 против, въздържали се, отхвърля се. 7, 8, 9 и 10 са сходни изменения. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 11, 12 и 13 сходни са. Идентични се извинете, за, против, въздържали се, приемат се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се 14 за, против, въздържали се, приема се 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се. Нека проверим. Изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. 19 гласа против, 13 за. Изменение 17 се отхвърля. Изменение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно изменение 22. Къскота е Край на гласуването. Отхвърля се. 13 гласа за, 18 против. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 25 за, против. Нека да проверим по електронен път. Изменение 25 то начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. 17 гласа против, 15 за. Изменение 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. ЕКОМ 12 покрива се от изменение 26, измене 27 за, против, въздържали се, приема се 28 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Не вдигате добре ръка. Измене 28. Начало на гласуването. Край на гласуването. Il y a un PPE en moins Il y a un PPE en trop. Един глас на НП в повече има. Което не е лошо, но за целите на гласуването е добре някой от вас да се откаже. Мерси. е клю. Благодаря ви край на гласуването. Изменението се приема 17 гласа за, 12 против. Това беше изменение 28. Изменени 29 за, против, въздържали се, приема се 30 за, против, въздържали се, отхвърля се 32 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но все пак нека да проверим. 32. Начало на гласуването по 32. Скрутай клю. Край на гласуването. Отхвърля се 17 гласа против, 16 за. Изменение 31 за, против, въздържали се. Отхвърля се 33 за, против. Нека да проверим. 33-то. Скрутай е. Начало на гласуването. Скрутай Край на гласуването. Изменението се приема 18 гласа за, 16 против. Изменение кон 10 за, против, въздържали се, приема се. икон. Икон 5 за, против, въздържали се, приема се. Реги 7 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но все пак ще трябва да проверим начало на гласуването. Скрутайкло. Край на гласуването. Приема с 18 гласа за, 16 против. Това беше изменение 35. Екон 11 се покрива от изменение 35. Изменение 36 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37 се оттегля. Екон 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 38 е, се покрива от Екон 9. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. 39 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 и 43 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 44 пада. Компромис 1 за, против, въздържали се. Компромис 1 се приема. Икон 15 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се, отхвърля се 51 за, против, въздържали се, отхвърля се, кон 25 Открито вече. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Екон 22. Екон 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 58 за, против, въздържали се, отхвърля се 60 за, против, въздържали се, отхвърля се, 59 за, против, въздържали се, нека да проверим 59-то. Е е? Начало на гласуването. Скотай е клю. Край на гласуването. Отхвърля се 23 гласа против, 10 за, 64 за а не, извинявам се. 61 за. Против. Приема се. 64 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 63 за. Против. Въздържали се. А, той пада, защото 61 да. 62 се покрива 63-то. 65-то. За. Против. Въздържали се. А, и то пада. Екон 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 3. За против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, подхвърля се. 67 с устно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Скритай е Начало на гласуването. 69. 69-то. Край на гласуването. Приема се 18 гласа за, 16 против. 68 и... 68 пада, 70 за, против, въздържали се. Приема се 71 за, против, въздържали се. Приема се 73 за, против, въздържали се, приема се 72 за. А, то пада, защото гласувахме 73-то. Екон 18 за, против, въздържали се, приема се. 74 в две части. Ще трябва да гласуваме последната част. За против, въздържали се. Втората част пада. 75 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но все пак да проверим. Начало на електронното гласуване. Е Край на гласуването. 21 гласа за, 13 против. Моля ви да вдигате по-високо ръка. Le 76. 76 с устно изменение 5 за против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Изменение 77, първа част за против. Въздържали се. Отхвърля се втора част за против а, пада. 78 за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Да проверим. Да проверим начало на гласуването. 80 изменения. изменение. Край на гласуването. Приема се с 18 гласа за, 16 против. 81 за, против. Много моля, по-високо дигите ръка. Кой е за? Против? Въздържали се. Мисля, че се приема, но все пак нека да проверим. Начало на електронното гласуване. Скрутай клю. Край на гласуването. 18 гласа за, 16 против. Компромис 3 за. Против. Нека да проверим. Електронно гласуване по компромис 3. Добре. Начало на гласуването. Е Край на гласуването. Отхвърля се 17 гласа против, 16 за. Alors, dans ces conditions, je mets au... При тези условия гласуваме 82 за, против въздържали се. Не е много ясно. Начало на електронното гласуване по 82. Скътай добре. Край начало на гласуването. Край на гласуването. 18 гласа за, 16 против, приема се. 87 за. Против. Въздържали се да проверим начало на електронното гласуване. Е Край на гласуването. Отхвърля се 17 гласа против, 16 за. Изменение 8-3 за. Против. Доста хора не вдигнаха ръка. Отново питам, кой е за? Против. Въздържали се Приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, приема се. Кон 30 пада. Заради 88, 89 и 90 са идентични. Кой е за? Против Нека да проверим начало на електронното гласуване по 89 и 90. Край на гласуването. Приема с 18 гласа за, 16 против. 91 пада. 92 за. Против въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Не? Еми, да проверим. 93 то е клю. Край на гласуването. Отхвърля се 18 гласа против, 15 за, 94 за, против въздържали се, отхвърля се, 96 за, против, въздържали се, приема се, 95 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 95, извинете, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се 19 гласа против, 15 за, 97, кое за, против, въздържали се. Не вдигате всички ръка, нека да проверим в такъв случай. 97, е Начало на електронното гласуване по 97. Край на гласуването. 19 гласа за, 15 против, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 99 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 100, сусно изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 101 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 102 за, против, въздържали се, приема се. 103 104 са вече покрити. 105 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, приема се. Екон 24 за,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 Нека да проверим, защото не вдигате всички ръка. 110. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 19 гласа за, 14 против, 111 за, против, въздържали се. Приема се 112 за, против, въздържали се. Приема се 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 и 113 са идентични. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека все пак да проверим. 114 и 113 начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Приемат се 18 гласа за, 15 против.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 Край на гласуването. Отхвърля се с 19 гласа против, 14 за, 120 за, против, въздържали се. Отхвърля се с 26, екон 26 за, против, въздържали се. Приема се, реги 9 за, против, въздържали се. Приема се, изменение 121 за, против, въздържали се, приема се. Екон 2 за против въздържали се приема се Екон 4 за против въздържали се приема се Всичките икона 6, 7, 8, 13, 17, 20 с устно изменение 7, 21, 23, 27. Гласуваме ги анблок за, против, въздържали се, приема се. Реги 1, 2, 3, 4 и 6. Анблок за, против, въздържали се, приемат се. Сега гласуваме целия текст с измененията по именно гласуване. Qui est contre <laughs> Pardon. <laughs> Pardonnez-moi, la journée a été longue. Le scrutin est clos. Край на гласуването приема се с 30 гласа за и 3 гласа против, един въздържал се. Поздравления за докладчик. Гардия Сабал. Alors maintenant, Nous avons à nous prononcer sur le semestre européen. сега продължаваме с гласуването за европейски семестър. Това е важен документ за нас. Започваме с гласуването. Изменение първо за, против, въздържали се. Отхвърля се изменение второ за, против, въздържали се. Приема се изменение трето за, против, въздържали се. Приема се изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, е, не, всъщност то отпада, тъй като девето беше прието. Изменение десето за... А, не, и то отпада, извинете. Изменение 13 за... Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 за... Против. Въздържали се, приема се. Изменение 14 за...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 Прекратете гласуването. Отхвърля се с 19 гласа против, 15 гласа за, 27 за, против. Мисля, че резултатът ще бъде идентичен. Отхвърля се. Гласуваме текста с, с направените изменения. По на гласуване, моля гласувайте. Le scrutin est clos. Прекратете гласуването. Приема се с 25 гласа за, 6 гласа против, 3 въздържали се. Поздравявам докладчика. Да, Европейският семестър е важен доклад. Благодаря ви, че натварихте задачата да изготви доклада за него. А сега стигаме до доклада на колегата Естебан Гонсалес Понс, посветен на проект в областта на отбраната. Разбирам, че изменение 102, 124 и 125 се отегне както 36 и 61. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 78 за, против. А, извинете, то отпада. Компромис номер 1 за, против, въздържали се, приема се. Pardonnez-moi. Compromis numéro 2. Компромис номер 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 94 и 95 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 96 за, против, от... то отпада. Ще гласуваме Амблок изменение 96 до изменение 100. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 101 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 102 е оттеглено. 103 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, нека да направим проверка. Изменение 104, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 20 гласа против, 13 гласа за. Това беше изменение 104. 105 и 107. Заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. После гласуваме на бок 106, 108, 169, 170 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис номер 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 116 за, против. Нека да направим повърх. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 16 гласа против, 15 гласа за. Компромис номер 4 за. Против въздържали се. Приема се компромис номер 5 за, против, въздържали се. Приема се. Изменени 136 за, против, въздържали се, отхвърля се 137 за, против, въздържали се, отхвърля се 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 139 за, против, въздържали се. Не стана много ясно, нека да направим проверка. Изменение 139, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 8 гласа за, 21 гласа против. Моля да дигате ясно ръка. Изменени 140 за, против, въздържали се, отхвърля се. 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 е оттеглено. 142 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Всички ни гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се с 12 гласа против, 13 гласа за, 143 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис номер 6 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис номер 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 168 за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 Qui est contre? За, против. Не всички гласуват, така че нека да поверим 165. Алло? Скрутин. Демонда вътре, скрутин е клоу. clos. Repoussé par 19 voix contre 3. Отворили се с 19 гласа против, 13 гласа за, 167 за, против, въздържали се, отхвърля се, 168 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100... А 15, 16, 17, 18 гласуваме на блок, за, против, въздържали се, отхвърлят се, но нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 19 гласа против, 13 гласа за. Компромис номер 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23 за, против, Отхвърля се. Компромис номер 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Извинете. Моля, гласувайте. Le scrutin est clos. Repoussé. Отхвърля се. Моля, вдигайте ясно ръка. А пък аз трябва повече да внимавам. Изменение 28 отпада. 29 също отпада. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 13 за. Против въздържали се, приема се. Изменени 304 за, против, въздържали се, отхвърля се, 35 за, против, въздържали се, отхвърля се, 36 е отхвърлен, теглено, 37 за, а и то отпада. Изменени 38. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменени 39. За. Против. Въздържали се. Не стана много ясно. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се голямо мнозинство. Моля, ясно дигайте ръка. Не 40 за. Не, 40 отпада. Не, не отпада. Изменени 40 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис на номер 14 за, против, приема се. Изменение 46. 46, qui est pour? 46 отпада. 100 беше отхвърлено. 47 също отпада, тъй като изменение 103 беше отхвърлено. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 отпада. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 52 отпада. 53 гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис номер 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис номер 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 62 отпада,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 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 72 за. А то отпада. 73. Също. Компромис номер 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега гласуваме текста като цяло с внесените изменения по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Текстът се приема с 23 гласа за, 10 гласа против, 1 въздържал се. Поздравление за господин Гонзалес Понс. Sur la section 3 du... По раздел 3 от бюджета за 2018 година няма искания за трансфери от страна на господин Мурашан. Господин Гайер, по раздел 3 за 2017 година, трансфера в края на годината. Заповядайте. Е- Благодаря. Скъпи колеги, това наистина е последния, най-последния пренос а, от бюджета за миналата година, кой, който попада в моята отговорност като докладчик не е особено висока сумата, която се при нас, пренася, но е положителна. Ние много често критикуваме това, че структурните програми не тръгват. Сега има много предност от фонда за развитие на селските райони. Комисията има нужда от финансиране, затова мисля, че можем да дадем нашето съгласие. И също така а, изменения в Frontex, тъй като Frontex не е в състояние да си набере персонала толкова бързо, колкото на нас ни се искаше. Така че коефициента за преизчисление на европолски злоти не е много атрактивен за всички, така че всички, всички преноси не представляват политически проблем и е, можем да се съгласим с тях, така че препоръчвам на комисията да дадат своето съгласие за преноса. Бихте ли съвсем накратко ни представили този превод в края на годината, който е с безпредседентен размер? Благодаря ви, господин председател, че ми дадохте думата. Трансферът в края на годината е възможност, която разполага Европейската комисия съгласно член 179 на финансовият регламент. Тази разпоред дава възможност на Европейската комисия да внесе пред бюджетният орган предложение за прехвърляне на бюджетни кредити за плащания от всички раздели на бюджета на Европейската комисия към програмите с съвместно управление. Тоест, е ясна е каква е посоката от пряко управление към съвместно управление. Тази година ви предлагаме общ размер на, на трансфера от 568 милиона евро. Основните източници за преразпределение, които установихме са следните. Първо, 150 милиона евро от фонда за най-унеправданите в Европейския съюз, тъй като заявки за, за мобилизиране на фонда, който очаквахме държавите членки, всъщност бяха по-малко от очакваното. Второ, 160 милиона могат да бъдат върнати от бюджета на ЕУЛИСа, агенцията ЕУЛИСа поради забавения с приемането на правното основание и съответно се бяха нужни по-малко бюджетни кредити за плащане за тази агенция за бюджета за 2017 година. Третият голям трансфер е от 105 милиона, които се оказаха ненужни от бюджета на Европейския съюз за Европейския доверителен фонд за Африка. Причината е, че най-неочаквано в края на миналата година което разбира се е прекрасна новина. Доверителният фонд за Африка получи сериозни парични преводи от страна на държавите членки и не се наложи да се прехвърлят повече средства от бюджета на Европейския съюз поради неочакваните е, преводи на средства от държавите членки, които се оказаха достатъчни за покриване на нуждите на фонда до края на годината. Освен това има и други по-малки суми, които се прехвърлят от 58 бюджетни реда. Няма да ги изрещам всичките. И така общият размер от 568 милиона е, беше прехвърлен към програмата за развитие на селските райони, тъй като исканията за плащания от е, внесени държавите членки в е, трет тото тримесечие бяха доста по- вече от очакваното от Европейската комисия по програмата за развитие на селските райони, което е много добра новина. Това значи, че програмата навлиза в зрелия си период и благодарение на този трансфер в края на годината ще можем да осъществим плащанията с държавите членки и не се наложи да се стигне до забавения. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Рео. Имате ли, ня... ли някакви коментари от страна на докладчика? Всичко е ясно. В такъв случай ще гласуваме с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 21 гласа за, 1 глас против. Господин Мурашан няма искания за трансфер по бюджета за 2018 година, раздел 3. Други раздели, господин Ашворд, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Има две искания за трансфери и две промени към щатни разписания. Първият е, е от е, Европейския парламент, който иска да прехвърли 32 служители съгласно процедурата Пасарела. Това са времени договори, които ще бъдат превърнати в постоянни договори. Доколкото разбирам, това е временно временна мярка. 9 месеца ще отнеме тази процедура. Тя е неутрално бюджетна гледна точка, така че от техническа гледна точка няма нужда да гласуваме по това искане за промяна в щатното разписание, но все пак предлагам да го одобрим до бюджетната комисия. Щатното разписание за Европейската сметна палата искат промяна, за да прехвърлят или по-скоро да превърнат един пост от АСТ-5 от АСТ друга степен, поради потрудно и трудно намиране на служители с нужният профил в Люксембург и възможността да превърнат постата в АСТ СД 5 им дава възможност да наемат някой на място в Люксембург. Това за нас не е проблем. Има две искани за трансфер от Европейската сметна палата отново. Искат 300 е, хиляди евро да бъдат прехвърлени от бюджетният ред за постоянните служители да ги прехвърлят към а, бюджетният ред за друг персонал и други разходи. Това ще им даде възможност да обезпечат възнаграждението на, охрана, на членовете на охраната, които изпратим държавите членки и да заменят трима служители на охраната. Единият е в дългосрочен болничен отпуск, другите двама са прехвърлени към технически отдели предлагам да подкрепим това искане за трансфер, тъй като охраната е много сериозен проблем в сградата на Сметната палата. Благодаря ви, господин докладчик. Има ли въпроси? Не, господин Дюпре. Да, господин председател, имам два коментара. Първо бих искал да ми обясните тази процедура. Не, не я разбира много добре. постове ще се бъдат да и в последни постове за периода, който е необходим, за да бъдат назначени служителите, така ли? Да, административната процедура отнема няколко месеца. Ами, но питам се да разбера за какво става дума. Не ми е много ясна процедурата. Um, I, Ами, технически въпрос е и аз, не, и аз признавам, че не ми стана много ясно. Но ни обещаха, че след 9 месеца мярката се отменя, след като премине този процес. Не ме крехба. Но, ме, жодре към вам тези обсервация. Ако може да се администрация, ако може да а ами, не знам дали представители администрацията, които са тук, не могат да ни осведомят. Доколкото разбирам, членовете на политическите групи преминават през процедура, с която стават служители на парламента, за да стане постоянен договор, след което след няколко месеца по-късно отново се променя щатното разписание, за да се върнете обратно към политическите групи. Bon, je demandais alors euh, un représentant de l'administration du Parlement. J'ai compris, Monsieur le Président, est différent. Euh, j'ai compris qu'il y a un certain nombre de fonds. Да, значи, колкото разбирам, някои от постоянните служители на политическите групи, съгласно тази процедура, която не е много добре описана тук, ще станат постоянни служители, щатни служители на парламента. В крайна сметка не, те ще станат част от администрацията на парламента. Mais j'essaie de comprendre ce qu'on fait. Аз не мога да разбера. Какъв е тази, каква е тази каша? Bon, qui représente l'administration du Parlement là Кой представлява администрацията на парламента тук? Mais, tout ça est destiné in fine à quoi Каква е крайната цел? Те да станат част от администрацията на парламента. Да, за да станат постоянни щатни служители, те не могат да, са, да станат такива като е, служители на политическите групи. Затова стават временно служители на парламента, като отново стават е, служители на политическите групи. Как, каква е целта? Да станат щатни служители. L'objectif. Monsieur le Président, euh, en Occupance, DG Finance, effectivement, il n'y a pas de collègue de la DG personnelle, mais effectivement, c'est comme vous dites le. Да, целта е щатните служители или временните служители, временно служители на политическите групи имат възможност да минат през конкурс и да станат щатни служители с степен асистенти. И за това трябва да има постове в администрацията на парламента. Някои от тях ще се върнат в политическите групи, а други ще се бъдат прехвърлени в други, отдели в администрацията на парламента. Тоест тук важен е статутът на поста, т.е. щатен. В момента, в който операцията приключи и лауреатите, спечелили конкурса, получат своят статут, те ще се върнат на предишните си постове. Това просто дава възможност на преминалите през конкурса да получат новия си статут. Това, е което мога да кажа към момента. Donc, si je comprends bien, mon interprétation initiale était correcte. Значи, ако правилно съм ви разбрал, първоначалното ми тълкуване беше правилно. Крайният резултат на това ще бъде, че членовете на политическите групи, след като са преминали през пасарелата, ще станат част от администрацията на парламента. Те ще станат щатни служители на парламента, нали така? C'est pour obtenir un titre sans être membre de, de l'administration du Parlement et non... Без да стават членове на администрацията на парламентите няма да получат статета, който те искат да имат. Затова се минава през тази малко изкуствена процедура и ми се струва, че администрацията на парламента няма да се да ни представя малко повече информация, която ни поставя подобни досиета. Малко ни се струва не е много ясна тази процедура, но ми се струва, че добре ви описахме механизма, господин Дюпре. Прош euh, de l'humour. Pardon immeuble à passer et, et nous n'avons plus de, de, de, de, de traduction à partir de 18h30. Alors, brièvement. Разполагаме с устен превод до 18.30, припомням ви само. Il y a des choses dont on ne peut pas parler ici. Mais il y a des moments dans... Имам чувството, че някои теми трябва да се обсъдят тук. Някой път просто трябва да помолим преводачите да проявят малко разбиране. Donc euh, il peut y avoir un peu de, de, un peu de lassitude. Bon. Alors allez-y, vous avez la parole, Monsieur Dupré. Господин Дюпре, имате думата. Не ще замълча, господин а, председател. А проводачите са любезно поканени да вземат участие в коктейла. Oui, vous avez la parole.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 Тоест, прехвърлянето ще бъде от а, поста в бюджета за временни служители към поста за щатни служители. Питам се какво означава това в дългосрочен план за бюджета. Важно е за гласуването. Е, Господин председател, аз опитах да разбера каква е процедурата, но не в никакъв начин не се присъединявам към подобни популистки изказвания comme un d'incompréhension. Чувството, euh, че стигна до някакво неразбиране тук. Мисля, че господин Ашфорд беше много ясен. За да няма никакви съмнения какво гласуваме. Това по принцип са разпоредби, които се приемат без гласуване. Господин Ашфорд, точно така. Пак повтарям, съгласно член 50 от правилника за дейността няма нужда да се гласува. Бях уверен, че целта е да се създадат тези постове за служители, които вече са служители на политическите групи, за да използват пасарелата, за да станат щатни служители на парламента и след определеният период те отново ще се върнат към статуквото. Тоест, предполагам, че въпросните служители на политическите групи, които преминат през пресарелата, ще станат щатни служители на парламента. Разбирам, че това е техническата процедура и ми казаха, че няма нужда да гласуваме и че предложението е неутрално от бюджетна гледна точка. Затова ви предлагам да го одобрим. En proposant de voter pour, vous suggérez de ne pas voter. Всъщност, като ни предлагате да гласуваме за, предлагате въобще да не гласуваме, тъй като се приема без гласуване, нали така? Аз поне така разбирам, казва господин Ашворт. Ah. Ah, ако няма нужда да гласуваме, но ако наистина възразявате, може да гласуваме против. Но моята препоръка беше да одобрим това предложение. Да, разбира се, но в протокола от днешното заседание всичко, което е казано, ще бъде записано. Може ли след тези разяснения да приемем, че комисията по бюджети одобрява трансферите? Да. Госпожа Холмайер, имате думата за сградите. Суливи колеги, но колеги. Така, скъпи колеги, имаме три сгради. Не се става дума тук за е, разходи, но и, от тези сгради има смисъл. Първо това е една сграда на службата за външна дейност. Става дума за това, че бългийското правителство е, отхвърля удължаването на една сграда КО 350 така че трябва да се наеме преходна временна сграда, докато бъде подготвена и да бъде на разположение новата сграда НЕО. Имаме някои разходи за правоустройство, които ще ускъпят малко нещата в сравнение с плана, но е, тъй като взимаме налична сграда, и е, найем на квадратен метър е 171 евро, за другата 160 евро. Ще имаме някои разходи за преустройство. в размер на 592 000 евро. 310 евро ще бъдат годишните разходи за найем на квадратен метър. Найма ще бъде за 3 години, докато се завърши сградата НЕО. Общата площ е нето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 Състоянието на сградите е такова, че трябва да се изнесем от там. Необходими са ни по-добри сгради. за да може сградите да бъдат ремонтират. 6700 квадратни метра центъра за разузнаването, други 6000 квадратни метра и Operation Center 8000 квадратни метра, CPCC 2000 квадратни метра, управление на кризи, е, на кризи 1700 е, квадратни метра, ИБИС 7F, инфраструктура сигурност 550 квадратни метра, EU Security and Defense, кажах 280 квадратни метра. и още други служби с 2500 квадратни метра. Изобщо целият този конгломерат, който се занимава с сигурност и отбрана, трябва да бъде преместен а, в нова а, сграда. А, за 21 години Предаването на сградата ще бъде през 2019 година, но в сградата може да се нанесе през 2020 година в края, защото са необходими довършителни работи. 18 708 квадратен метра е цялата е, площ, от това са засегнати 550 служители. Годишния найем е 4 милион е, 515 хиляди ще получим отстъпка от найема за 9 месеца то ще започнем да плащаме найем от 1.7.2021 година. 276 евро е годишния найем на квадратен метър. Разходи за експлоатация моля ви да се съгласите с това. Всичко това е необходимо да се направи. Мисля, че след като мисля, че новата сграда ще бъде малко по-ефтина от старата, а именно 5 милиона и 45 хиляди. Старата беше малко по-скъпа и по, е, като преспаднем освобождаването от найем, е, доста добре изглеждат нещата. Новата сграда отговаря на всички критерии за сигурност. Е, така че аз ви предлагам да гласувате за този проект, тези два или и другия проект. Още още 4 минути имаме. Така, набързичко тогава изградата в Москва. Тя е много интересна. Господин Таран се интересува от тази сграда. Положението беше такова, че имахме един неизползван етаж заради по-малкото служители, които ни бяха необходими в московската резиденция, московското ни посолство. Трябваше защото посолството беше нападнато от дървеници. Там трябваше да се изнесем а, и да се несем в друга резиденция. Въпросът е спешен, трябва колкото може по-бързо да а, решим, защото при дървениците повече а, не може. Просто цялостната ситуация а, нали, това да, да, Европейското посолство в Москва не може да се помещава в една етаж от хотел, необходима ни не е нова сграда, така че сега горният етаж се преустройва и се опитваме да настаним при подходящи условия, както посланника, така и да осигурим и останалите помещения, които са необходими. Условията за предварително прекратяване найма също са договорени разходите от отговарят на заложеното в бюджета. Препоръчваме да гласувате за, защото положението за посланника и за цялото посолство никак не е розово. И мисля, че посланника трябва да бъде настанен в сграда, където не се подслушва всяка една де найема е 2,392 за 2019 година. Разходите за годините са 2884. Комисията по външни работи ни помоля да действаме спешно и да ги подкрепим. За това ви моля да гласувате за. Merci infiniment. Donc, quatre avis favorables. Благодаря ви. Четири положителни становища, които може би можем да гласуваме Амбок, Господин Таран. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо докладчик. Имам един въпрос. Не съм против доводите, че Европейската служба за външна дейност би трябвало да разполага с а, адекватна сграда. Но ако погледнете договора, разполагаме ли с възможности да, да дадем а, допълнителни Въпросът е кои точно са тези двама толкова видни кипърски собственици, които притежават сграда в Москва или има реален собственик и ако има реален друг собственик, да знаем кой може би. Това е въпросът ми. Also ich würde vorschlagen, dass der Europäische Auswärtige Dienst, aber wir sind in... Аз, ние вече сме в сградата плащаме найем и искаме да можем да ползвам просто гор, горния етаж. Мисля, че замисъл е доста рационален и логичен. Вместо да се опитаме някъде да си търсим друга сграда, понеже проучванията не показаха да има такава сграда. Така че сградата ни сме наели така или иначе. Напълно съм съгласен с вас. Въпросът е обаче, знаем ли кои са тези хора? And that's what I am asking for. Mes chers collègues, je suis vraiment J'assume la responsabilité de l'ordre du jour et du déroulement des opérations. Je suis bien conscient que nous précipitons les votes, mais les interprètes vont nous quitter d'un instant à l'autre. Peut-être. C'est terminé. so... Преводът на български С пожелание с приятна вечер. Et ce qui n'est pas très confortable pour chacun d'entre nous. Ce ne sont pas les conditions optimales. Euh... Yes. Would you send us a written answer, please? But under this, uh, this point, and uh, we are waiting for the, for the answer, I suggest we vote, a global vote for the four points. Okay?